Ladies and gentlemen, dear colleagues, good morning. As uh, you can imagine, I'm replacing... Дами и господа, нека да започнем своето заседание. Замествам господин Райл, нашия председател, е, който е на заседанието на ЕНП в Палермо. Радвам се обаче, че не всички членове на ЕНП са в Палермо. Някои от тях са предпочели заседанието на нашата комисия днес. Мисля, че можем да смятаме дневния ред за прият. Нямам съобщение, така че предлагам да започнем направо обсъждането на доклада на госпожа Жордан Чизели за управлението на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци. Днес се очаква да обсъдим измененията, които са подадени. Крайният срок за тях беше на 12 април и бих искала да дам думата на Романа, за да ни е, каже какво се случва с измененията. Благодаря, госпожа председател. Нека първо да благодаря на колегите за множеството подадени изменения. 293 изменения бяха получени. Това означава, че докладът е наистина важен за вас. Директивата, която обсъждаме, също е много важна и съм убедена, че с съвместна работа можем да подобрим текста още повече. Опитах се да групирам измененията по съдържание и сега ще ги представя накратко ще ви кажа и каква е моята позиция по тези изменения. Първо, нека да спомена, че в измененията се споменава катастрофата в Япония. В няколко изменения се споменава Окушима и действително мисля, че не е лоша идея да се опомене това събитие, за да се вземе предвид значението на адекватните стандарти за безопасност по отношение на радиоактивните отпадъци от работното гориво и се надявам, че ще можем да постигнем компромис по този въпрос. Не съм съгласна обаче да отхвърлим цялата директива поради това събитие. Смятам, че Напротив, събитията в Фукушима подчертава значението на тази директива. Няколко изменения твърдят, че трябва да се откажем от е, ядрената енергия. Смятам, че е, това решение не се взема от нас, така че е, не мога да ги приема. Има и няколко изменения, които искат да се промени правното основание, т.е. да се спомене договора за функционирането на Европейския съюз – по този въпрос няма да заявя позиция днес, тъй като в момента чакам мнението на, на Комисията по правни въпроси, на която този въпрос е предаден. Следващата група изменения има за цел да разгледа финансовите ресурси. Аз самата значително промених текста, но независимо от това се получиха няколко изменения, които имаха за цел да се осигури адекватно финансиране, да има подходящи мерки за контрол, да се прилага принципа замърсителят плаща, и се надявам, че ще можем да постигнем компромисно изменение и по този въпрос. Най-вероятно ще трябва да има две опоменавания, едно в преамбюла и едно в текста. 15-20 изменения се занимават с терминологията. Някои искат да се използва думата крайно съхранение, други предпочитат крайно погребване. Моето предложение е да спазваме дефинициите, които вече са прияти и там се прави разлика между съхранение, което се разглежда като временно решение и погребване, което се разглежда като крайно решение. С възможност за обратимост. Надявам се, че на заседанието с докладчиците в сянка ще уточним това, защото така текстът ни ще стане по-ясен. Смятам, че е добре да се говори за крайно погребване, а не крайно съхранение, защото съхранение само по себе си е, съдържа е, разбирането за временна мярка. След това говори се за дълбоко геологично погребване. Е, говорих с експерти по въпроса и експертите казват, че в момента това е и целесъобразно, и безопасно в дългосрочен план. Все пак мисля, че можем да оставим тук една вратичка Тоест, ако има други възможности, които могат да спазят същите стандарти за безопасност, да имаме възможност да ги използваме. И затова тук се радвам, че има някои компромиси, компромисни изменения. Говореше се и за опасността за работещите с радиоактивни опасности. Има няколко изменения, които са подадени тук, особено от Комисията по заетост. Имаше и изменения по трансграничното сътрудничество. И мисля, че е добре да се говори за регионално или междурегионално сътрудничество, защото така се събират и човешки, финансови ресурси и умения. но не съм съгласна трансграничният транспорт на радиоактивни отпадъци да е възможен само когато в дадена страна има малко количество радиоактивни отпадъци. Как дефинираме това малко количество? Така че това е едно предложение, което отхвърлям. Имаше изменения по технически въпроси и по-конкретно кога точно трябва да се превозва отработеното гориво, от хранилището за отработено гориво, кога трябва да се преработва. Мисля, че решенията тук трябва да бъдат дадени от експертите. Нашата задача е да уточним политическите критерии. Няколко от вас споменават националните контролни органи. Има и изменения по ясни приоритети и мандати за тези органи. Мисля, че тук обаче трябва да има предвид, че директивата е рамкова и няма за цел да уточни в подробности мандата на националните власти. Има и изменения по застраховането. Все още проверявам дали тези изменения съответстват на Парижката конвенция, която се занимава с тези въпроси. И както вече казах, това не е директива, в която имаме възможност да гласуваме за или против ядрената енергия. Това не е директива за постепенното извеждане от използване на ядрената енергия а, и преминаване към други енергийни източници, така че подобни изменения няма как да паснат в текста тук. Още нещо. Не може да се говори за 100% безопасност. Нито при ядрената енергия, нито при която и да било друга енергия. Така че съм против всички измерени, изменения, които настояват на 100% безопасност, по простата причина, че те са напълно нереалистични. Подкрепим обаче тези изменения, които говорят за най-високото възможно ниво на безопасност. И това са изменения, които ще получат моята подкрепа. Миналия път говорихме и за преходната клауза. За клаузата за ограничаване на срока на действие, предложена от госпожа Фиона Хол. Тя предложи да се говори за 15 години, но въпросът е да се избегне един евентуален правен вакуум. Така че ще се обсъди този въпрос отново с докладчиците в сянка. Благодаря много за коментарите. Това е всичко от мен. Uh, Благодаря ви. Поисках думата за обсъждането, което започна от обсъждането между докладчиците в Сянка. Смятам, че госпожа Ребека Хармс като първи докладчик в Сянка поиска думата. Благодаря ви, госпожо председател. Преди да се обърна към самия проекто доклад, бих искал още веднъж да кажа това, което вече казах на последното заседание на докладчиците в Сянка. Сигурно си спомняте, че имахме дебат за директивата за стандартите за безопасност на АЕЦ. Тази директива е на малко над две години и след Фукушима започнахме да обсъждаме въпроса за проверките за безопасност. Комисар Ейтингер, ние осъзнахме, че сме допуснали голяма грешка, приемайки тази директива. Това е така, защото директивата не съдържа никакви амбициозни задължителни стандарти за безопасност. Един от сериозните проблеми свързани с подходящата формулировка за проверките за безопасност, проистича от това, че Европа няма общи високи стандарти за безопасност и това създава вратичка в законодателството. Що се отнася до нивото на амбиции, свързани с безопасността, ние се връщаме към този въпрос, когато става дума за ЕЦ. Лично аз имам впечатлението, че грешката, която допуснахме, при формулировката на стандартите за безопасност за АЕЦ е една грешка, която можем да повторим отново, особено когато говорим за окончателното съхранение и управлението на отпадъците. Опасявам се, че можем да направим същата грешка. Докладът, предложен от водещата комисия, разводнява и отслабва предложението на комисията ние трябва да поставим за цел да имаме високи стандарти за безопасност, а това не е постижимо в контекста на този доклад. Бих искала да задам въпроса дали наистина това е целта на комисията ИТР в Европейския парламент след Фукушима. Отново, това, което се случва, че предложението на комисията, което само по себе си не е особено амбициозно, що се отнася до стандартите за безопасност и други мерки, свързани с окончателното съхранение, ще бъде разводнено. А това вече е първоначално е едно много слабо предложение. Това е моето впечатление от доклада, който разглеждаме. Ние трябва да се обърнем след сега към този проблем, защото ако погледнем какво е общественото мнение, след събитията в Япония се поставят различни въпроси, като обединяване на няколко държави за съхранение на отпадъците. Тоест, ако анализираме това, което ще приемам, мисля, че трябва да имаме по-стрикни формулировки и трябва най-малкото да обмислим нещата отново. Има още един въпрос. Всъщност дори два въпроса, които се отнасят към съществото на проблема. Докладчиците сянка тук имаха много важна роля. Смятам, че тези въпроси са важни, защото ако говорим за изявлението на комисар Тингер, това, което се прави в тази сфера, ще се измерва в светлината на това изявление. Ако се вслушаме в мнението на специалистите по радиоактивни отпадъци, ние ще видим, че комисар Отингър много пъти е казвал, че той е искал да не допусне износ на радиоактивни отпадъци извън Европейския съюз. Не мисля, че до сега сме чували някога някой, който е толкова високопоставен в Европейския съюз, да прави подобно изявление. Това, което наблюдаваме е, че износът за трети страни е безотговорно нещо, защото тези трети страни, в които ще се изнасят радиоактивните отпадъци, не са провели дебата за стандартите за безопасност при съхраняване на отпадъците. Бих искала да помоля представител на комисията да каже за това какво е становището на комисията по това предложение. Дали комисията продължава да смята, че казаното от комисара и надявам се ще продължи да казва, е нещо, което се подкрепя. Т.е. че трябва да има забрана върху износ на радиоактивни отпадъци в трети страни. Бих приветствала също така, ако комисията би ни казала нещо полезно за дебата с докладчика. Дали комисията може да каже кои страни биха могли да получат право или по-скоро кои ще са страните, които ще пострадат, ще бъдат засегнати, ако в тях се изнасят радиоактивни отпадъци? Какъв е обхватът на тези страни? Дали ще можем да прилагаме директивата от 2006 година. Ние продължаваме Продължаваме ли да спазваме разпоредбите на тази директива или ще възприемем един по-различен подход, който се обсъжда сега? Също така бих искал да чуя от комисията повече за дебата и със съвета, защото ако наистина се обсъжда перспективата за такава забрана, ние бихме искали колкото се може по-бързо да получим информация за това как върви дебатът. Защото ние разбираме комисар Отингер като поддръжник на забрана на износа. Има много слухове тук в Брюксел и те не са особено приятни. Когато говорим за Дебатът за последиците от Фукушима има доста неприятни слухове. На последното заседание на докладчиците в Сянка с докладчика беше поставен и друг въпрос. Какво смята комисията за обосновката за безопасността? Това е едно предложение, направено от докладчика. Ако разгледате една разпоредба от директивата, там има редица предложения. Докладчикът смята, че е добре да има отделни точки в преамбюла за обосновката за безопасност, а ние виждаме, че те също така съдържат в най-различни фрагментирани изменения. И това ме притеснява, защото аз не смятам, защото аз смятам, че по този начин, чрез такива фрагментирани изменения, ще бъде разводнено още повече предложението на комисията. Що се отнася до нашата днешна дискусия, бих искала да се спра върху обвинението, отправено от докладчика – или по-скоро изявлението, че не можем да гарантираме най-висока степен на безопасност. Аз съм се занимавала с въпросите на съхраняването на радиоактивни отпадъци в продължение на 30 години и знам, че няма идеална безопасност, но ние можем да се стремим към максимално възможно високи стандарти за безопасност. и те са, са разработват от дълго време. Когато беше пуснат в експлуатация първия ядрен реактор в Европа, още не е имало никакви идеи за дългосрочно съхранение или депониране на ядрени отпадъци. И до сега този проблем с радиоактивните отпадъци не е решен. Точно за това аз се дистанцирам от използването на ядрената енергия, особено в светлината на случилото се в Фукушима. Има държави, които са разположени в, сми... в сейзмични зони. Ако говорим за дълбоко геологическо депониране на отпадъци в такива държави, тук изникват много въпроси. След дебата за Фукушима не виждам и изменения, които биха отразявали толкова ключови въпроси. Отново, всички знаем, че не можем да имаме 100% безопасност, но ние трябва да се стремим и да гарантираме най-високите възможни стандарти за безопасност. Особено след Фукушима трябва да отчетем много рискови фактори, не само за метресенията. Благодаря ви. Благодаря ви. Госпожо Хармс. Сега господин Крижановски от е, консерваторите. Děkuji, paní předsedkyně, за slovo. Já bych chtěl v prvé řadě velmi ocenit. Благодаря. Благодаря, че ми давате думата. Първо, първо искам да изкажа колко високо оценявам работата на докладчика. Ние започнахме работата по тази тема преди да се случат е, събитията в Фукушима. И е много хубаво сега, че дебата продължава и че се опитваме в доклада да предприемем подходим рационално, да запазим рационалността на доклада, защото в доклада се разглеждат е, много неща. И не следва да е, обмисляме и бъдещето на енергийните доставки. По-скоро трябва да се концентрираме върху ключовите въпроси и да се постараем да съберем максимално количество информация. Темата е много важна за общественото мнение. Хората трябва да са наясно, че става дума за изключително опасен отпадък. От една страна, от друга страна има технологии, които могат да ни предоставят съответните решения. Но са необходими много строги е, правила, разпоредби, като се има предвид колко опасен е отпадъкът. А, ние се насочваме към а, дълбоко депониране в а, геоложки обекти и много вероятно е в бъдеще технологиите да се развият. В момента се обсъжда варианти, които са изключително скъпи. И ако а, е, става дума за абсолютно съхраняване или депониране по-скоро, трябва да търсим възможността да приложим възможно най-добрите технологии, за да имаме е, и в последствие контрол върху е, депата за депониране. И също така трябва да се търсят и регионални е, възможности за съхраняване на отработеното гориво. Трябва да се оценят обектите от гледна точка на безопасността. И също така трябва да отчетем и предимствата от един оптимален подход. Не мисля, че трябва в момента да действаме под напора на обстоятелствата и трагедията в Фукушима. В Фукушима са направени технически грешки. Ние трябва да си извадим полки от тях. Там услед... основният проблем бе не само земетресението, но и е, вълната цунами. Трябва да не забравяме всички тези фактори и като имаме предвид е, темата на нашия доклад е, опасни радиоактивни отпадъци, е, трябва да търсим технически решения на най-високо ниво, с най-високи стандарти. и евентуално да търсим и е, по-добри е, методи за съхраняване или депониране на отработеното гориво. Съгласна съм, съм с господин, госпожа Ханс, че дебата няма да е лесен, но трябва да се придържаме към правилата на играта, да разпространяваме максимум информация, да настояваме за правила за съхранение на отпадъците, опасни отпадъци в Европа, за цяла Европа. Знам, че има вече подобни разпоредби, но като се има предвид колко е сложен въпроса, много е важно да се занимаем с това. И може би трябва да обмислим и въпроса на кои страни, е, в кои страни е, следва да изнасяме подобни технологии. Не става дума само за ядрени отпадъци. Тоест, е, трябва да сме сигурни, че радиоактивните отпадъци не се използват за цели, за които те не са предназначени. Смятам, че е много добра работа е свършена, защото в едни такива трудни обстоятелства е трудно и да се излезе с разумни предложения. Сега представителя на социалистите и демократите. Благодаря. Първо, искам да започна с едно пожелание. В втората пленарна сесия през юни ще дискутираме този въпрос, т.е. след съвета, така че Комисията следва да направи нещо така, че нашето мнение да стигне до съвета преди да бъде взето решение в съвета. Става дума за процедура за Евроатом и трябва да се намери начин или да ускорим процедурата за да може официално да се види в съвета колко депутати са гласували за. Така че, ако може, ако може тук да се ускори е, процедурата, ще е добре. Естествено, за нас в е, Европарламента основна цел ще бъде да имаме максимално е, мнозинство между политическите групи, за да покажем, че парламента е сериозен партньор и се движи в е, е, една посока. Ние всички сме съгласни, че трябва да се предприемат действия и тук всички говорят за Фукушима и аз ще спомена същото име, а именно, че ако имаше международни стандарти за проектиране, какво да се прави с отработеното гориво, може би там проблемите ще да бъдат по-малки. Така че е, мисля, че всички политически групи са на едно мнение, че трябва нещо да се направи. Но Европейския парламент от една страна има ограничена роля по отношение на договора Юротум. А освен това, и по причина, че те, част от тези неща са в прерогативите на страните членки. Ние можем да дадем становище. И според мен групата на социалистите няма да бъде обединена – като докладчик в е, Сянка аз не мога да ви съобщя е, окончателното мнение на нашата група. Много разнообразни са мненията. Това можеше да се очаква. В е, листа за гласуване се опитах да прокарам максимално компромиси. Но сигурно по няколко въпроса ще има разногласия, различни мнения и мисля, че колегите тук ще си изразят мнението. Но определено можем да е, постигнем съгласие по няколко неща. Първо, повече прозрачност, повече информираност на обществото, защото по този начин ще имаме и е, фонова подкрепа за един толкова важен въпрос. Второ, измененията трябва да визират факта, че е, работната сила и техните умения, е, когато се работи на е, опасни места с опасни субстанции, е най-важният момент. Изчита се текста на изменението. Колегите не споменаха, но нека да кажа за становището на Комисията по заетост. Трябва много сериозно да погледнем тези изменения, които прие Комисията за заетост. Считам, че е добре да се опитаме да отворим врата за потенциално сътрудничество между страните членки не означава да ги задължим, но ако е, Съединените щати изгражда едно дългосрочно депо и е, Русия изгражда едно депо, е, никак не е реалистично 27 страни да изграждат е, отделни депа. И когато става дума за ядрено гориво, става дума за стотици и хиляди години. Така че а, вие все пак не можете да отречете факта, че в последните 100 години границите на Европа са се променяли толкова често, че а, в този период от хиляда години напред не е редно решенията да се базират на политическите граници трябва да има възможност да има сътрудничество между страните членки. За мен е, критичният момент е финансовите средства. които да могат да бъдат е, употребявани по предназначение дори и в е, финансова криза – така че е, да имаме възможност да ги, е, тези средства да се използват в момента, в който е необходимо. Да се търси е, решение, където да се коментира, че не може да се позовава на липса на финансови средства политиката. Има някои изменения, в които се обсъжда въпроса какво е задължение е, на съответните участници и какво може да бъде направено по техен избор. Освен това, трябва да а, чуем и мнението на отрасъла. Знам, че много хора се застъпват на принципа замърсителя плаща, че не е толкова просто да се реши кой е замърсителя, ако изотопите се произвеждат в една страна, се ползват в друга. Тези неща трябва да се обсъдят, но ние трябва да направим така, че отрасъла да поеме финансовата отговорност. Не е работа на дънакоплатеца да плаща за това. Смятам, че по този въпрос всички ще се съгласим. Остават и проблеми с други изменения, с дефинициите за отпадък. Страните членки има много различна дефиниция за това какво е отпадък. Те имат, някои имат формулировка за дългосрочни отпадъци, краткосрочни. В някои страни термите са напълно различни и трябва да помислим за формулировката, но за окончателно депониране, средносрочно депониране и така нататък, тези неща са по-ясни. По-интересен е въпроса с обратимо и необратимо решение или вариант. Ще се опитаме да въведем известен ред. И накрая, колеги, искам да приключа с е, една тема, която трябва да бъде повдигната. Парламентът трябва да е сигурен, че когато се приема какъвто и да е закон, след това ще има известна е, дейност по него. Е, ние приехме закон за ядрена безопасност. Е, има след като толкова много се дискутира въпроса, сега страните май не прилагат чак толкова това законодателство. Така че ние трябва да бъдем сигурни, че когато приемаме един закон, не го приемаме за да го сложим в библиотеката, а за да бъде прилаган от страните. Това, това е което ние бихме желали да се случи с настоящата директива. Благодаря. Още двама докладчици в сянка искат думата. Сега давам думата на господин Видел Квадрас. Thank you, thank you, Благодаря, госпожо председател. Госпожо Хармс, ви казахте, че има 200 хиляди кубични метра а, ядрени отпадъци. И мисля, че а, е, една от нулите ви е грешна, защото а, е, е, годишно в Европейския съюз има 2000 кубични метра отпадъци. Аз съм физик и за нас цифрите са важни. Но това не е лошо да го проверите по-нататък. Е, при всички положения 293 изменения не са малко. Това показва, че действително в парламентът се проявява значителен интерес към тази тема. Нещо, което е съвсем логично. Ако разгледаме тези изменения внимателно, ще видим, че голяма част от тях – се занимават едва с няколко въпроса. Основно въпроси, които отразяват различни по които има различни идеологични гледни точки. Нека да спомена най-важните от тях. Първо, виждаме, че много изменения са подадени към дефинициите на съхранение и погребване на ядрени отпадъци. Е, депутатите подали изменения да искат да променят тези дефиниции. Мисля, че Но тук мисля, че не трябва да въвеждаме изменения, защото предложението на комисията е съвсем ясно. А, съхранението е временно, а погребването или депонирането е завинаги. А, и това е разликата между двете. Разбира се, трябва да се вземе предвид е, е, евентуалния научен напредък, който може да бъде осъществен в бъдеще този въпрос, е, госпожа Джордан, може би е, може да се разреши с едно компромисно изменение, в което да се говори за обратимостта. При всички положения разликата между съхранение и депониране или погребване е съвсем ясна. Що се отнася до хранилищата, там също има различни гледни точки – и тук трябва да се реши следното. Съгласни ли сме да има износ извън Европейския съюз? И второ, ако, го, ако сме съгласни с това, какво става с а, възможността всяка държава членка да управлява отпадъците на нейна територия? Настоява се абсолют, за абсолютна забрана на износа на отпадъци. Много изменения обаче показват, че има държави членки, които имат интерес да изнасят отпадъци извън Европейския съюз. Затова смятам, че предложението, направено от някои колеги, за това, когато изнася извън Европейския съюз, изнасящата държава членка да продължава да бъде отговорна за отпадъците, дори когато те са извън територията на Европейския съюз, е много добро предложение. В крайна сметка то ще има разобедителна сила и ще е, накара държавите членки доста по-строго да прилагат изискванията. Има също така някои притеснения по отношение на осигуряването на контрол на управлението на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци. През 2001 година, ако не се лъжа, обсъждахме предходната директива, която не бе приета в съвета. Нека да вземем предвид следното. Всяка държава членка може да възприеме различни методи, е, с които да осигури тези средства е, за момента, когато те са необходими. Е, така че ако ние навлезем в огромни подробности тук, за да уточняваме точно как се предоставят тези средства, ще го закъсаме. Директивата задава основни принципи. Една директива не е регламент – така че тук трябва просто да настояваме на основния принцип. А именно, средствата трябва да са лице, когато дойде момента за тяхното изразходване. Ако навлезем в по-големи подробности, ще имаме конфликти с някои държави членки, нещо, което не е конструктивно. Това бяха моите коментари. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Квадрас. Катрин Ван Бремте има думата. Ще е, представи няколко изменения, които сме подали заедно с нея. А, тъй като аз самата няма да имам възможност да го направя, тъй като ще напусна залата малко по-рано. Ще го направя, казва госпожа Ван Бремт. Много широк е този дебат, колеги, много широко обхватен и съм подала няколко изменения заедно с други колеги. Знам, че за докладчиците в Сянка количеството работа е огромно. Повечето от вас знаят какво е мнението ми за ядрената енергия – но смятам, че тук не трябва да обсъждаме в твърде големи подробности бъдещето на ядрената енергия във връзка с тази директива. Това трябва да бъде направено в друг контекст. И така, на този етап, тази директива трябва да осигурим възможно най-високи нива на сигурност. Можем да обсъждаме, разбира се, какво е това, но какво означават най-високите нива на сигурност, които са възможно постижими, е, но при всички положения Фукушима доста ни стресна. Даваме си сметка, че за някои ситуации все още нямаме решение. Въпрос за причината, преди която е толкова трудно да се намерят тези решения, е, че ядродното гориво продължава да бъде радиоактивно след отработването а, за период от стотици хиляди години. Някои оратори казаха, че е абсурдно да се занимаваме с този въпрос на ниво държави членки, защото ако говорим за период от 100 хиляди или 200 хиляди години, напред трябва да мислим по съвсем различен начин. Трябва да гледаме напред в бъдещето и да намерим някакъв начин да регулираме тази въпрос тук в Европа, защото все ни се струва, че въпросът за ядрената енергия спира а, на границите на държавите, но всъщност това не е така. Това е нещо, което може да се отрази на бъдещето и безопасността може да се осигури само ако има разделение на задачите, т.е. онези, които се борят за е, изграждане на атомни централи, да нямат право да контролират и безопасността на отпадъците. И в рамките и на този дебат, и на бъдещи дебати е, ще трябва да се говори по този въпрос. Колегите говориха за безопасността, за здравето и безопасността, за здравословната и безопасна среда на труд. Това е въпрос, е, който е, в контекста на Фукушима е изключително важен. Много важно е работещите с такива отпадъци да могат да разчитат на възможно най-голяма безопасност. Напълно непонятно ми е защо приложното поле на тази директива обаче е ограничено. Нека да видим първо откъде идват ядрените отпадъци. Може да ни се струва, че е, някои приложения на ядрената енергия са по-симпатични от други, но е, това няма никакво значение за отпадъците. Безопасността и мерките по безопасността трябва да се прилагат по еднакъв начин за всички видове ядрени отпадъци. Също така трябва да обръщаме особено внимание на финансовите аспекти на управлението на отпадъци. Доста чувствителна е тази тема, ако говорим за принципа замърсителят плаща, тогава кой се разглежда като замърсител в различните, в отделните случаи? Също време, но трябва да не забравяме, че тук трябва да се контролира цялата верига. От създаването на отпадъците до крайното депониране. Трябва да се контролират и други възможни преработки на отпадъците. много внимателно трябва да разгледаме начина по който се превежда текста, за да не се появят абсурдни формулировки. Ако говорим за временно съхранение, от една страна и за някакво крайно решение, от друга страна, много важно е да се уточни внимателно терминологията на всички езици. Във връзка с казаното от господин Видал Квадрас, не съм напълно съгласна, че когато има директива, трябва да се залагат само основни принципи. На практика, в много директиви, например тези за околната среда, се задават съвсем ясни и конкретни стандарти. И това е много важно. Подаваме ясен сигнал. Докладчите в сянка очевидно ще имат доста да поработят. Благодаря. Благодаря, Катрин. Джудит Меркис е следващата ораторка, а господин Герек като най- Възрастният присъстват член на нашата комисия е поканен да ме замести на председателското място. Ik eh, sluit me geheel bij eh, mijn Изцяло съм съгласна с колегата Ван Брентен и има още някои аспекти, за които искам да говоря. Смятам, че предложението на комисията посочва, че всяка държава членка следва да се занимава с съхранението на ядрените отпадъци самостоятелно, но не се посочва дали това е възможно. Много колеги, включително госпожа Херцог, говориха за това. Първо трябва да разгледаме въпроса с границите. Историята на Европа е такава, че границите са се Ако мислим за един период от хиляда години, и ако помислим за това какво се случва през последните 2000 години, ще разберем, че това не е нещо, което трябва да се решава от всяка държава по-отделна. Необходимо необходимо е да има европейско наблюдение и контрол, когато става дума за радиоактивни отпадъци. Не говори за това, че трябва незабавно да, незабавно да променим отговорността на държавите, но ние трябва да използваме целият потенциал за управление на тези отпадъци на европейско ниво, за съхранението. В моята държава има много глина и кал. И ако искаме да строим сгради, ние трябва да слагаме Dus uh, uh, die, die van Uh, трябва да забиваме в тази кал и в тази глина uh, дървени или бетонни опори. Утайка. От Тайка. Не, друго, за друго питах. Няма значение. И тук, когато говорим за съхранение или когато планиране, се говори за запечатване. Изобщо не смятам, че трябва да взимаме каквито да било решения за подземно съхранение, докато не стигнем до едно абсолютно окончателно решение – също така мисля, че и наземното съхранение може да не бъде добра идея, защото границите се местят, променят се геологическите формации, климатът се променя. За това трябва да можем да предприемаме различни мерки. Разбира се, няма 100% безопасност, когато става дума за подземното съхранение. Но това не означава, и аз не искам да кажа, че безопасно е съхранението на повърхността на Земята. Смятам, че трябва да обмислим също така и аспектите на комуникацията, защото хората могат да не говорят на един и съща езика след 200 или 1000 години. Ние трябва да обмислим и този въпрос за окончателно депониране. Трябва да мислим за това как да съобщим, как да предадем информации на бъдещите поколения. И разбира се, тази комуникация трябва да се извършва много бързо, ако се планира място за окончателно депониране, защото ако е едно такова хранилище за ядрени отпадъци е близо до границата, това разбира се може да засегне и съседната държава. Затова трябва да гарантираме добра комуникация. Когато говорим за подземно съхраняване, също е много важно да се определи къде ще се помещава обекта. Нямаме много възможности да го направим в момента. Ние говорим за обекти или хранилища, които би трябвало да бъдат независими от други. Но ако говорим за времени подземни хранилища, отново бих искал да разбера какво точно се има предвид. Благодаря ви. Кое пани Меркис? Благодаря ви, госпожо Меркис. Сега госпожа Риваси. Voilà, sorry. Oui, je voudrais... Да. Бих искала като да повдигна две теми за размисъл. Е, и, е, е, повдиг... Казахте термина обработване на радиоактивни отпадъци и, и съхраняване на радиоактивни отпадъци. Управление, извинявайте. Аз лично съм изготвила доклад за управлението. И, що се отнася до третирането, става дума за всякакъв вид преработка – и когато става дума за преработка, се управляват 100% радиоактивните отпадъци. Тоест, във всички случаи ние трябва да, е, е, да, да използваме термина управление на радиоактивните отпадъци. Второ, депониране или съхраняване подземно. Нямаме други варианти ядрените централи, всъщност, които се извеждат от а, е, функциониране, там остават хиляди тонове ядрено, отработено ядрено гориво. Така че ние трябва да имаме ясна дефиниция за а, е, вредни ядрен отпад. Съществуващата дефиниция не е достатъчна. В Франция има стотици хиляди тонове, които се съхраняват в е, минни обекти и няма управление на тези, на, план за управление на тези е, отпадъци. А какво се случва с военните отпадъци? Би следвало ние да включваме управлението и на тези отпадъци в общия план за управление. И трето, изключенията прага, в който се дава възможност този отпадък да не се счита за радиоактивен. Примерно отпадъци от лаборатории. Ако не дефинираме този праг, ще се наложи да рециклираме контаминирани отпадъци, които не попадат в тази категория. Много е важно да е ясно в кой момент съответните отпадъци могат да минат към неоп... неопасните. Друг момент. Износ на радиоактивни отпадъци. Един колега тук коментира, че това не е в обсега на директивата, но определено тази тема е член четвърти засяга този въпрос. Комисар Отингер е, съвсем ясно заяви, няма да има износ към трети страни, което означава, че всяка страна трябва да управлява сама своите радиоактивни отпадъци. А в 2006 година директивата предвижда друго. Тоест, е, комисарят не може да каже няма, не може да има износ. От е, години наред е, отпадъци, които идваха от Испания, Италия, Белгия, биваха съхранявани в централата Лаг. Сега не можем да се връщаме към вариант, в който да връщаме обратно отпадъците. Аз лично съм за позицията на комисар Отингер да няма износ на радиоактивни отпадъци. И последно, разходите. Огромен проблем. Разходите за отпадъците. Разходите за подземно съхраняване във Франция се оценяват на 15 милиарда това беше преди няколко години, в момента вече 35 е милиарда и все още не са построени тези съоръжения. И не е редно да накоплатците да плащат това. Трябва операторите да съответните средства. Защо а, операторите на, електро... на ядрени електроцентрали не искат да ги извеждат от действие и да извеждат от там горивото, защото разходите са огромни. И е, в момента, в който решат да спрат централата, ние ще кажем, ето сега вие плащате за извеждането на гориви от там. Фукушима. Във всяка АЕЦ има е, резервари за съхраняване на отработеното гориво. И какво можем да извадим като полука от Фукушима? Че никой подобен резервуар не е защитен, примерно от терористични актове. Значи трябва да се засилят мерките за безопасност. Но това се отнася за всички резервуари. И е, то дългосрочно, защото след 100 години не може да се извади от там горивото. То е все още много радиоактивно. Този дали сме за или против е, радиоактивната е, ядрената енергия, ние трябва да решим въпроса с доброто управление на отпадъците. Благодаря. Следващият оратор. Aș dori să-mi exprim și eu punctul de vedere е, care este întru totul de acord cu majoritatea celor care au luat cuvântul. Съгласен съм с изказалите се преди мен. Не следва да губим прекалено много енергия за обсъждане на бъдещето на ядрената енергетика. Ние в момента се занимаваме с друг въпрос и трябва да обърнем внимание предимно на контролите на контрола. Най, възможно най-строг контрол върху ядрените отпадъци. А също така и контрол е, за мерките на безопасност при съхраняване на отпадъците. времено трябва да се засили сътрудничеството на всички нива, между страните членки, на местно ниво, на регионално ниво – така че да се търсят нови възможности за варианти за съхраняване и транспортиране на ядрени отпадъци. Според мен би следвало най-вече да подсилим и научните изследвания, за да се търсят нови технологии, нови решения, по-сигурни и по-ефективни. Също трябва по-ясно да се определят отговорностите на тези, които транспортират е, ядрени отпадъци, които ги съхраняват, които ги е, генерират. Има достатъчно примери, достатъчно случаи, които показват, че е, критериите и предписанията не се спазват и съответно резултатите не са тези, които трябва да бъдат постигнати. Според мен нормите за безопасност трябва да се спазват и трябва да има много строги мерки срещу тези, които не спазват тези норми. И действително Резултатите ще дойдат не само от докладите. Трябва да видим какво се съдържа е, като основно съдържание в директивата. Не е въпрос само е, да говорим за транспорт е, на отпадъците и самото ядрено гориво също представлява опасност. А сега, за да сме на темата, искам да пожелая честит рожден ден на госпожа Херцог. Днес е рожденият ти ден. Честито! Дякую bardzo również za to uzupełnienie swojego wystąpienia. Много ви благодаря. Също така и за последното ви изявление. Сега господин Фарус, представителя на Европейската комисия, ще си изкаже по въпроса. Благодаря ви, господин председател специални благодарности към докладчика за изготвения доклад. Смятам, че имахме днес много задълбочено обсъждане по основните въпроси. Особено съм благодарен за това, че днес нямаме ограничения във времето. Комисията вне своето предложение за управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци. И Независимо от това дали сте за или против ядрената енергетика, вие трябва да управлявате отработеното гориво и ядрените отпадъци. Този проблем е неотложен и трябва да намерим решение. Дори да спрем да използваме ядрената енергетика за производство на електроенергия, все едно проблемът си остава. Затова чухме и много аргументи, свързани с Вакушима. Ако бих могъл да направя извод от някои изказвания, то Фукушима ни показа какво може да се случи с отработените горивни прати, които се намират в резервуари с вода, потопени в резервуари с вода. И точно за това е важно да имаме директива. Правното основание, предложено от комисията и съвета, е ясно, тъй като договорът Евратом обхваща този въпрос. По въпроса за финансовите средства, смятам, че това, от което имаме нужда, и точно това предлага комисията, е да има достатъчно ресурсно осигуряване – които да са на разположение при необходимост, когато се управлява отработено гориво и радиоактивни отпадъци. Например, когато се изграждат хранилища за окончателно депониране. Могат да бъдат наложени определени ограничения за това как ще се процедира с тези средства и по какъв начин те ще бъдат управлявани и контролирани, но в крайна сметка директивата задава целите, които трябва да бъдат постигнати от държавите членки. А целите са, че финансовите средства А трябва да бъдат достатъчни за решаване на проблема и Б, те трябва да бъдат налични своевременно, за да може да бъде решен съответния проблем. Ако парламентът иска да направи стъпка напред в сравнение с това, това е възможно. Но това няма да добави нищо към основната ни цел. Чух много изказвания също за дефинициите и терминологията. Има много изменения, отнасящи се към, отнасящи се, извинете, към член 3, където даваме дефинициите. Лично аз бих ви помолил да помислите дали са необходими всички тези дефиниции. Видях, че има някои дефиниции, които изобщо не се използват самата директива. Затова моля, помислете си дали са необходими предлаганите от вас дефиниции. И второ, моля, положете усилия да отговаряте на вече утвърдените дефиниции в европейски и глобален контекст. Вие може да направите предложение да промените глосара на МАЕ. Разбира се, технически това може да се направи, тъй като дефинициите въжат за тази директива, но ние трябва също така да обмислим цялостната последователност на формулировките, дефиниции, които използваме. И трябва да помним, че съхранението е временно, а депонирането е окончателно. Така е според приятите формулировки. Имаше много изказвания за риска, на който са изложени работещите. Очевидно е, че трябва да защитаваме работещите, но за целите на тази защита вече има много средства на разположение. На разположение. И основният инструмент е директивата за основните стандарти за безопасност в договора. И договорът Евратом, член 31, посочва, че работещите трябва да бъдат опазвани от ионизиращо лъчение. За регионалното сътрудничество, да, комисията предоставя такава възможност, но Такова сътрудничество може да бъде разумно и от гледна точка на геологичните аспекти, и на финансовите, и политическите аспекти. Само ако четем нещо, а именно, че когато говорим за регионално сътрудничество, ние говорим за сътрудничество в рамките на Европейския съюз, не говорим за износа извън Европейския съюз. След като нещо остава в рамките на Европейския съюз, то не се отнася до износа. След това изниква въпроса до колко предписващи искате да бъдете в това отношение регионалното сътрудничество. Подходът на комисията оставя много възможности за гъвкавост на държавите членки, така че да могат да постигнат целите на това да има депониране на регионални на регионално ниво. Ние смятаме, че не може да се дават прекалено много предписания, когато става дума за окончателната цел. Имаше някои преки въпроси, зададени пряко към комисията, по износа на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. Първо искам ясно да заявя, това не е просто и само предложение от господин Оттингер. Това е предложение на цялата комисия и цялата комисия смята, че опасните отпадъци не трябва да бъдат изнасяни. Вече имаме законодателство за забрана на износ на, отпасни, на опасни отпадъци, не ядрени опасни отпадъци, но ядрените отпадъци са не по-малко опасни, отколкото други отпадъци, чието износ е забранен. И моят комисар много ясно посочи, че ако парламентът иска да постигне най-високи стандарти за безопасност, и аз съм съгласен с това искане, как може да гарантирате безопасността в трети държави, върху които Европейски съюз не може да има никакво влияние, що се отнася до съхраняването и депонирането на такива отпадъци. Оттам проистича също и въпросът, който беше зададен. В кои държави може да се изнасят ядрените отпадъци? Според мен е ясно, че ако ние поискаме депониране на високо радиоактивни отпадъци, според мен няма нито една държава, в която окончателното депониране вече е създадено като метод или пък още по-малко се прилага на практика. Господин председател, смятам, че дори Европейският съвет е поискал да има максимално високи стандарти за безопасност, що се отнася до ядрените отпадъци. Ние знаем, че най-висок не означава 100%. В този бързо развиващ се свят не можем да гарантираме 100%. 100% безопасност. Смятам, че не трябва да обсъждаме въпроса за енергийния баланс, тъй като това е извън обхвата на нашето предложение. Смятам, господин председател, че съм се спрял на основните въпроси, които са отразени в измененията и се надявам, че заедно с госпожа Херцог вие ще можете в Европейския парламент да стигнете до съгласие, до един становище, колкото се може по-бързо. Благодаря ви много и сега докладчика има думата за последно изказване. Благодаря много. Благодаря на всичко за този полезен дебат. Благодаря на комисията за това, че даде ясни отговори на нашите въпроси. Има един въпрос, по който всички сме съгласни. Най-високите стандарти на безопасност не означават 100% сигурност. Е, така че е, би било добре всички изменения, споменаващи 100% сигурност да се оттеглят. Това значително ще намали броя на измененията и текстът в крайна сметка ще стане много по-реалистичен. Трябва също времено да спазваме политическите критерии, да използваме своите умения като политици, а оттам нататък експертните решения нека да се вземат от експертите. Не мисля, че е подходящо да се твърди, че директивата ни е лоша, защото не се споменава думата земетресение в нея или във връзка с Фукушима думата цунами. Когато се е, изисква най-високо възможно ниво на безопасност, трябва да се уточни какво точно се има предвид, но същевременно няма нужда да се изреждат конкретните заплахи, срещу които трябва да се вземат мерки. Защото това определение обхваща много повече от земетресения и е, заливане от цунами. Е, вземат се предвид много повече заплахи, идващи от най-различни източници. Така че, на практика, ако започнем да упоменаваме една по една опасностите, директивата ще е, бъде значително отслабена. Съгласна съм с госпожа Херцог за това, че е, това, с което може да принесе Европейския парламент тук, е да се осигурят адекватни финансови ресурси трябва да вземем предвид какво е реалистично, какво може да се постигне и какво не може да се постигне. Признавам, че съм по-амбициозна тук, отколкото е комисията. Съгласна съм, че е важно финансовите средства да са адекватни и да са налични, когато станат необходими. Но от политическа гледна точка трябва да се настои на малко повече а именно да се вземе предвид принципа замърсителят плаща, да се поиска финансовите ресурси да бъдат предварително заделени е, и то целево и да има контрол, мерки за контрол, защото ако няма контрол, можем да си включим каквото искаме в директивата, но не е сигурно дали ще бъде приложена. Що се отнесе до независимите експерти, мисля, че е необходимо да има независим контрол. Трябва да се обръща специално внимание на регулаторните органи, но разбира се, една дефиниция трябва да се основава на политически, а не на технически съображения. Има много, а, или най-малкото да, да бъде формулирана на политическо, а не на техническо ниво. Имам още много коментари, но времето ни е ограничено. Все пак нека да кажа, че се радвам, че парламентът може да изиграе по-голяма роля, отколкото е играл по-рано. Това беше споменато от няколко колеги и това въжи не само за директивата, а и за мерките по контрол. Трябва да вземем предвид и договора Евроатом, в който се е, определят някои ограничени приоритети. Е, надявам се, че случващото се в съвета ще отрази е случващото се в парламента. Знам, че е, внимателно следим работата си едни на други. Няма как е, обаче процедурата да се съкрати защото трябва да има възможност за дебат. И то за подробен и отговорен дебат. На 26 май ще обсъдим въпроса в комисията, на 23 юни ще гласуваме по въпроса на мини пленарното тук в Брюксел. Надявам се, че това е достатъчно скоро за съвета. И смятам, че съветата или иначе ще вземе решение след гласуването на Европейския парламент. Благодаря. Председателят, благодаря. Дискусията беше доста подробна. Надявам се, че са отчетени всички въпроси. На 26 май ще се гласува в нашата комисия. Е, <clears throat> С това приключваме работата по точка 4 от дневния ред. Нека сега да преминем към следващата тема. Позволете ми да поканя нашата гостенка, госпожа Лаперус, тук на президиума. Je... Une présentation. Oui. Bonjour. Proszę Państwa, <clears throat> e, kolejny punkt. Dami e, i господа, следващата точка в дневния ред. е свързана с един доклад е, от изготвената експертна група. Проучила Програмата Евростарс. Сел оценка на програмата. Нека да ви припомня, че тази програма е одобрена през 2008 година и че в нея става дума за функционирането на малки и средни предприятия, които работят активно в областта на научно-развойната дейност. Целта като цяло е науката да се доближи до економиката и пазара. Госпожа Лаперус ръководи тази група експерти, която направи средносрочен преглед на програмата. И така, нека отново да ви приветствам тук, госпожо Лаперус. Вие сте и наш бив бивш колега. от предходния Европейски парламент. Надявам се, че ще представите положителни заключения за това как са били приложени нашите решения, защото а, това е един от редките случаи, в които една от нашите резолюции и решения, взети тук в Европейския парламент, водят а, до конкретна програма. Давам ви думата, госпожо Лаперус. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за поканата. Много съм развълнувана. Виждам толкова много познати лица, хора, с които съм работила и ми е много приятно. Европейската комисия ме назначи за ръководител на тази група от независими експерти за междинната оценка на така наречената програма Евростарс. И сега ще ви е, представя нашите заключения. Искам да попитам колко, с колко време разполагам. Е, donc, е, c'est votre Parlement avec le Conseil qui a mis en place euh, е, Парламента и съвета създадоха тази програма Евростарс от юли 2008 до 2013 година, според е, решението, трябваше да има една е, средносрочна оценка. Контекста и организацията, основните препоръки ще ви представя, както и оценката от е, групата експерти. Работата бе извършена от юли до ноември 2010 и окончателният доклад бе продаден на 6 декември 2010 на 8 април бе прият от комисията с съответни бележки. Ето виждате е, списъка на независимите експерти. Докладчика е професор е, господин Отио. Майя Бокар е също университетски преподавател, съдокладчик. Георг Лихт от университетски кадър, специализиращ върху малките и средни предприятия. Колегата от, Исп... Е, от Испания също и Елена Ципури е, е преподавател е, от Гърция. Т.е. хора, които имат отлични квалификации за извършване на тази оценка. Ето ключовите въпроси на които трябваше да отговорим, за да можем да оценим програмата Евростарс. Какъв напредък е извършен спрямо целите на програмата, качеството и ефективността на изпълнението, възможността на малките и средни предприятия да имат достъп до нея, а също и как тя се включва в националните програми, добавената стойност на програмата. Също така оценихме и настоящата политика и направихме препоръки за периода 2011-2013 и препоръки за след 2013. Също така и оценихме цялостното въздействие на програмата – Тоест, дали се увеличава оборота, дали има повече патенти регистрирани и така нататък. Ще ви говоря за това малко по-късно. Сега набързо ще опиша програмата. Това е програма, която се занимава с малки и средни предприятия, които са ангажирани с научно-развойна дейност, с нови продукти, процеси или услуги. Предполага се е, те да бъдат движени от пазара, т.е. продуктът да се появи на пазара в рамките на 3 е, години. Поне е, двама участници, партньори има от две различни страни. В момента 32 страни участват в тази програма. И основният участник трябва да е малко или средно предприятие, което се занимава с научно-развойна е, дейност, т.е. поне 70% да е свързано с това. Програмата се управлява от секретарията на Еврика. 100 милиона евро е финансирането от Европейския съюз, а страните членки предоставят за целия период 300 милиона евро. Какво точно прави малко, едно малко или средно предприятие, което е свързано с програмата. Първо той трябва да се обърне към националния е, координатор за програмата. След това трябва да пред, подаде електронно предложение на секретарята на Еврика. Има централен оценка от технически експерти и след това от независим панел от експерти. После се класират предложенията според съответните качества и накрая има преговори е, за окончателната сума на договор от е, националните финансиращи институции. Няколко цифри набързо. Това са цифри от декември 2010 предоставени от секретарята на Еврика. 100, 1127 проект, предложения за проекта са получени в рамките на първите четири кампании за получаване на предложения. 1566 милиона евро. Участниците са 3790. 72% е процента на малките и средни предприятия участващи. Тоест, е, една от целите бе постигната. 458 проекта са оценени над е, границата, на, над границата за качество, над което може да се финансират. Е, реално одобрени за финансиране са 329 проекта и в момента, в края на декември, 14 е, проекта бяха приключени. Е, другите продължават, разбира се, още е рано. Общото финансиране от страните членки е 85,7 милиона евро, а 28,6 милиона е с сумите очаквани да бъдат е, представени, предоставени от европейското ниво. Е, това са ни така ключовите послания. Програмата е привлекателна за малките и средни предприятия, защото над 70% е, от участниците са такива предприятия, т.е. целта е постигната. По отношение на успеха, 25% от е, проектите са одобрени за финансиране. Е, създават се нови продукти, нови процеси, нови услуги, свързани с пазара. Развиват се технологии и бизнес на международно ниво. И а, системата на управление е била много добра, това установихме и се е подобрявала в течение на изпълнението на програмата. Освен това, малките и средни предприятия ни казаха, аз не не казах, но имахме много разговори с секретарята на Еврика, с комисията и с националните кон, контактни органи, малките и средни предприятия също бяха в контакт с нас и по този начин всъщност предоставяме тези резултати. И е, оценката на малките и средни предприятия е, че е много лесна за достъп е, програмата. От централната оценка на европейско ниво се, е много, се приема с добро от предприятията. Е, Финансирането е било затруднено за някои страни, защото е имало разногласия, тъй като всъщност тези неща се решават на национално ниво. Имало е страни, където организацията е била много добра, а други страни, където процесът е бил по-труден националния пункт за контакт или националните координатори за програмата, това е елемент, който е много важен за кандидатите, защото те ги подпомагат и при формалирането на предложенията, и при всички е, постъпки за получаване на финансирането. И а, е, програмата се движи всъщност от е, долу нагоре. Не е ограничена като теми и всякакви предложения могат да бъдат а, е, подавани и не е ограничена по отношение на отраслите, които могат да участват. Какви подобрения предлагаме? Оценката на ниво Европейски съюз. Е, считаме, че трябва да се раз, разшири базата данни с, екс, за експерти, т.е. секретарията на Еврика в момента има около 350 до 500 имена в е, базата данни, което се счита, че не е достатъчно особено, що се отнася за познание в търговската сфера, социално-економическата сфера. Освен това, считаме, че може да се направи връзка и с базите данни на рамковите програми, така че да се създаде една връзка. Анализа, който се направи от независимите експерти, трябва да разполага с повече време, за да бъдат оценени различните проекти. Председателя на този панел от независими експерти ни каза това. А освен това, участниците искат малко повече обратна информация за техническата оценка, така че да могат ако не са били прияти един път, знаят какво в последствие могат да подобрят в кандидатурата си. На национално ниво в някои страни срокът, който е изтекал до момента до подписване на окончателния договор за финансиране е бил доста дълъг, с което се забавя изпълнението на проекта. Също така е много важно да има обратна информация от националните координати към секретарята на Еврика. По отношение на общата оценка, важно е, че проектите, които са получили финансиране, са от 3 до 80% са получили финансиране и то над определено ниво на качество. Също така има проблем с времето от момента, когато се подава по електронен път досието на проекта до сключването на договора за финансиране. Създават се консорциуми, но понякога този срок е прекалено дълъг, което е... не е толкова лесно, като се има предвид, че продуктите трябва да бъдат изведени на пазара за 3 години. Много от участниците е, в подобни проекти вече са имали опит е, с европейски програми за научно-развойна дейност и е добре да се търси едно по-широко участие. Също е, оценихме как се интегрират тези програми в националните програми. Има подписано споразумение между секретарята на Еврика и националните финансиращи органи. И са, поставя един много важен е, въпрос върху така наречения виртуален общ е, фонд, е, Virtual Common Pot на английски, Страните членки в момента заявяват, че ще предоставят някакъв бюджет, но всъщност очакват техните предприятия да получат обратно също толкова средства. Понякога има разминаване в тези стойности. Затова в момента тази програма е малко по-виртуална, т.е. държавата трябва да финансира бюджета, който е обявила, а да не очаква средствата да идват от предприятията. Въпросът за хармонизиране на а, разпоредбите за финансиране. В някои страни се финансират само 40%, в други 75% от дейността, така че има голяма разлика трябва, когато се реши да се финансират университети или малки и средни предприятия, би следвало е, разпоредбите, правилата да са еднакви за всички страни. Също така е важно да се проследи е, финансирането, което е, е отпуснато на национално ниво, защото проектите се развиват в е, порядъка на няколко години, а финансирането още не, не се е задвижило със същата скорост, така че е имало известни проблеми. Нашите експерти даже не винаги бяха, не им беше лесно да установят кое е финансиране, до къде е стигнал. Във всички случаи програмата има успех, но въпросът е може ли да се получи по-голямо участие, да се засили научно-развойната дейност. Темата е много важна. Също за осмата рамкова програма ефикасността на програмата се е, оценява на 5-6% е, с е, разходите за управление, което е разумно. така наречения общ фонд, говорих за него, времето между подаване на заявката и изключване на договора, тук са по-технически въпросите, но обсъдихме с секретарята на комисията как да дефинираме това време, според нас, е от момента до подаване на предложението до момента, в който приключва този е, е, процес. Също има проблем да се следят средствата, свързани с проекта. Трябва да има ясна връзка между секретарята на Еврика и комисията, така че комисията да може да предоставя или да връща съответно средствата на предприятията. Следващия момент, информирането и така наречения маркетинг за програмата. Колкото повече информираме за тази програма, толкова повече е, се сблъскваме с партньори, които нямат международно ден опит и оттам нататък е, имат и нужда от малко повече финансиране, така че трябва да се направи съответния избор. Ролята на Европейската комисия и секретарята на Еврика, ясно е, всъщност е, Еврика са подизпълнител на програмата. На ниво на експерти, според нас, е, програмата е била много успешна и трябва да продължи, трябва да има хармонизация и подкрепа на национално ниво. Е, също така смятаме, че трябва да има достатъчно мерки за по-добра оценка на програмата само 14 проекта за момента са завършени, така че ние не сме имали много данни, на базата на които да оценим програмата, като си има предвид колко проекта са били подадени като предложения. Малките и средни предприятия казаха, че са доволни, но не можахме да измерим нещата реално, така че е важно да се създаде такава система от секретарията на Еврика и е, после хармонизация на националните разпоредби, особено по разпоредбите за финансиране. И гордо от това е, което мога да ви кажа днес. Е, препоръките в заключение ние препоръчваме да има достатъчно средства, е, които да финансират повече проекти, които минават прага на качество от е, всичките подадени, не са финансирани всичките. Е, така че може да се предостави един допълнителен бюджет след дискусия с Европейската комисия, евентуално да се направи връзка с рамковата програма. След това малките и средни предприятия, които нямат международен опит, трябва да се направи така, че да могат да имат достъп до програмата, да се разшири броя на техническите експерти, да има достатъчно обратна връзка за участниците и да се скъси времето от подаване на предложението до сключването на договора за финансиране и най-вече да се реши въпроса с виртуалния резервен фонд. За момента предлагаме 10% да бъдат отделени за това, за да могат да се финансират повече проекти, които минават прага на качество. Също да се създадат мерки за по-добре изчитане и измерване на въздействията. Искам да ви кажа, че за мен бе изключително удоволствие да говоря, да работя по тази програма на европейско ниво. Благодаря на Европейската комисия за това, че винаги бяха готови да се отзоват с много опит и с много стриктност. Благодаря и на секретарията на Еврика, с чието специалисти ние имахме много работа. И от името на експертите мога да кажа, че е, много ефикасно успяхме да работим и се надяваме, че програмата е ефикасна за малките и средни предприятия. И е, ще е много добре, ако може да се направи още за малките и средни предприятия в, рамката на, в рамките на 8 рамкова програма. Благодаря. Dziękuję Pani Laperus za bardzo ciekawe. Благодаря Ви, госпожо Лаперус, за този важен и интересен доклад. Нека сега да започнем дебата. Госпожа Херцог. Благодаря, господин председател. Е, животът е сложен за евродепутатите а, и им трудно да решат защо трябва да дойдат да изслушат доклада, когато вече са запознали с а, текста. По-сериозно смятам, че това е една много сериозна тема. Нашата парламентарна комисия винаги е за подкрепа на малките и средни предприятия и за знанията. За това тази тема, която объединява, тази, тези два важни за нас въпроса е много важна. И сега в съветлината на националните рамки за финансиране на научно-изследователската дейност и иновациите и в светлината на многогодишната финансова, многогодишната финансова рамка. Това е за нас особено важно. Имам няколко въпроса. Изцяло съм съгласна, че различните нива на финансиране в различни държави членки могат да имат един изкривяващ ефект. И иска да попитам дали това изкривяване по някакъв начин е свързано с географската последователност на процента на успешните одобрените проекти. Например, това е много важно за държавите шенки, и ние много често критикуваме европейските институции, но ако се окаже, че процента на одобрените проекти се дължи на изкривяването в резултат от различните нива на финансиране, тогава няма за какво да обвиняваме европейските институции. Вторият въпрос. Много бих искал да знам кои сектори са успешни дали можете да кажете кои са големите участници или нещата са достатъчно еднородни, що се отнася до различните сектори? И третият ми въпрос е как тези фирми участват в проекта? Дали имате информация за други проекти? по какъв начин тези фирми могат да израснат така, че да използват повече средства по други линии, как те могат да станат независими. За нас това ще бъде важно, когато мисляме Съюза за иновации, да разполагаме с тази информация. Много ви благодарим за това, че искате да защитите позицията на малките и средни предприятия в осма рамкова програма. Благодаря ви. Е, е, Много ви благодаря. Господин Декампуш. Благодаря ви, господин председател. Опасявам се, че не успях да проследя всичко, тъй като Малко закъснях и моля да ме извините. Много съм впечатлен от програмата Еврика. Всички се стремим да насърчим развитието, научно-развойната дейност, малките и средни предприятия. Que, o que И хората които извършват тази дейност, трябва да знаят какво правят. Затова първото ми послание е това, че искам да изразя задоволство от резултатите, от постигането на целите. Би било добре да видим подобна ситуация и с други програми. И сега имам въпрос към вас. Когато става дума за политически решения, особено в областта на политиката на иновациите и осма рамкова програма. Разбира се, ние тук чухме за това колко е важно качеството, чухме и за успеха. Затова въпросът ми е следният. Защо да не се увеличи мащаба на този успех? Т.е. какво трябва да случи в най-близко бъдеще, ако се запази нивото на финансови средства за тази малка програма, дали наистина всичко е толкова добре? Очевидно да, това са добри новини. Eh, И разбира се, ние бихме могли просто да увеличим мащаба на този проект, бихме могли да увеличим финансирането. Разбира се, това е въпрос не толкова към вас, колкото към Европейската комисия. Много ви благодаря, каза председателят. И аз бих искал да задам въпрос. Бих искал да се задълбочим в светлината на въпрос на госпожа Херцог. Бих искал да получа един конкретен пример от общо 14-те реализирани проекта. Бих искал да знам повече за примери, които са свързани с пазара и пазарните принципи. този момент давам думата на представителя на Европейската комисия, господин Райхард. Uh, Благодаря ви, господин председател. Европейската комисия приветства доклада, представен от госпожа Лабероз. Поздравяваме групата за балансираната дейност и използването на един твърдо метод – и това, че не винаги има последователни обективни данни. Възоснова на това ние, комисията, ще продължи да подкрепя програмата до 2013 година, така както се предвижда според регламента в сегашната и форма и в съответните вече договорени финансови рамки. Не бих искал да отнемам повече от вашето време. Госпожа Лаберус много подробно описа сферите, в които е необходимо да се извърши подобрение, особено да бъдат обхванати малки и средни предприятия, които сега не са натрупали международен опит. Това е важен въпрос, че програмата трябва да прави повече за малките и средни предприятия. И също така, разбира се, необходимо да се обединят националните програми и те да бъдат укрепени. Смятам, че информацията и данните са отразени в доклада за оценка и се задава въпроса какво да се прави в бъдеще. Отговорът тук зависи от обсъждането не само на многогодишната финансова рамка, но и възоснова на протичащите в момента обсъждания за предстоящата рамка за научно-изследователска дейност и иновации. Както знаете, в момента се водят публични консултации по този въпрос. Консултациите ще приключат в края на май и след това Европейската комисия ще анализира резултатите и ще обмисли какви предложения да бъдат внесени, особено що се отнася до малките и средни предприятия. И комисията заедно с парламента ще обмисли как можем по-добре да подпомагаме малките и средни предприятия, но ние всички сме съгласни, че е необходимо да има по-голяма подкрепа за малките и средни предприятия и ние се надяваме, че ще получим силна подкрепа от парламента, за да можем да подпомагаме повече малките и средни предприятия. Разбира се, има и други участници, които се интересуват от тази програма и разбира се, трябва да отчетем всички предприятия, които формират економическия ландшафт на Европа. Благодаря ви. Благодаря. Нека сега да дам думата на госпожа Лаперус, за да отговори на зададените въпроси. Euh, euh, Що се отнася на, до въпроса за едица, правилата за финансиране? Ако разгледате доклада, ако ви е интересно да видите приложение 10, там е, се е, коментират разпоредбите за финансиране на всяка страна. Те са напълно прозрачни, може да ги намерите и на вебсайта на Евростарс. Така че там можете да намерите всички разпоредби. И така на слука отварям не правя никакви съждения и оценки. Ето, Австрия, например, тя финансира малки и средни предприятия до 60% в тази програма. 60% е, за най-малките и до 40% за средните. А по-големите също 40%, университетите до 60% и научно-развойни организации 45%. Е, Euh, euh, euh, Унгария, например, малки и средни предприятия до 75%, големите компании до 50%, университети до 100%. Франция. Франция не финансира големите компании. Тоест, е, във всеки момент е, един френски партньор, да речеме, няма да може да работи с гръцки партньор, защото раз, разпръзбите в Гърция не, няма да са същите или не отговарят на а, е, размера на финансиране във Франция. Което е достойно за съжаление всъщност не, не е добре да има такова разногласие в е, правилата за финансиране. Швейцария не финансира малки и средни предприятия и за да може да се включи в тази програма, тя си промени законодателството. Та в такъв смисъл имам предвид, че трябва да има хармонизация питахте в таблица 3, питахте за успешни примери, по сектор се из, изреждат, 19-та е за земеделието и морската дейност, 23 биотехнологии и нови технологии също, над 400 заявки новите технологии, биотехнологиите, индустриалните технологии имат най-много предложения. Биотехнологиите, процесът там е често по-дълъг, докато новите информационни и комуникационни технологии, там много бързо може да се стигне до пазара. Примерно за 6 месеца там има много успехи, възможности да ви говоря за успехи. Едно, една ком, компания ни каза, че ако не е била получила финансирането, тя не е има, нямало да има възможност да наеме 30 инженери, които да разработат програми и да се конкурират съответно с Китай и Индия, и те са успели да оцелеят единствено благодарение на тази финансова подкрепа от програмата. Така че много е важно да е, имаме такава европейска марка и да създадем един процес, който да излиза, да обхваща не само тези компании, които ви представях, защото е, в края на краищата те получават среща само до 25% от оборота си, което не е чак толкова много. Но за мен като цяло е, е, всички, които са работили по, пред... по програмите, са много доволни. Можем, разбира се, да си зададем въпроса, е, да мина към следващия интерес. Има ли конфликт на... Следващия въпрос – конфликт на интереси трябва ли да окоръжаваме е, предприятия, които участват в тази програма, да минат към, общ, към рамковата програма. Разбира се, много често тези предприятия или работят съвместно, или търсят други участия в програми – но когато те се включват в по-широки програми, се чувстват малко задушени от много широкия кръг. А Евростарс им дава възможност да си работят само в конкретнията област на интереси, която имат. Така че в бъдеще трябва и това да се отчита. И не бива да забравяме, че малките и средни предприятия съществуват за да печелят е, така че за тях е, най-важно е да е, имат оборот и приходи. Много по-важно, отколкото е важно това за университетите или за големите компании, които така или иначе инвестират в научно-развойна дейност. А малките и средни предприятия имат нужда от резултати незабавно. Малко преигравам нещата, но така е. Освен това, въпроса за средствата, както казахте и комисията, в момента в контекст на финансова криза, която все още не е приключила, за съжаление, всеки си гледа бюджета под лупа. И никак не е лесно да се отпускат средства за научно-развойна дейност в средносрачната оценка за рамковата програма виждам, че препоръката на експертите е поне да се задържи бюджета на същото ниво. Тоест, има си, съществува дилемата как ще се управлява този процес, но някои страни членки са готови да завишат участието си, така че ако на европейско ниво не може да има повече средства, може би страните ще са готови да отпуснат е, средства. Що се отнася до преки пред, приложения на продуктите на пазара, казах ви, има, има и партньори, които ни казаха, че това не само им дава възможност да имат клиенти, но също и, е, примерно, пр е, партньорите им им стават клиенти, да речем. Благодаря. Dziękuję bardzo e, naszej sprawozdawczyni. Благодаря, госпожа Лаперус. Мисля, че от, това, от този доклад можем да извлечем едно заключение, а именно, че програмата действително изпълнява зададените се цели. Необходимо е а, тя да бъде а, рафинирана, в някои отношения, но трябва да продължи да действа. Що се отнася до продължението на програмата, надявам се, че на следващия етап на програмата ще можем да, когато се опитаме да общим постигнатото, ще можем да говорим вече и за нейното продължение. Благодаря, госпожа Луперо, за това, че сте тук. Благодаря за доклада и нека да ви пожелая успешна работа от тук нататък по всички тези теми, които са толкова важни за нашите пазари. Благодаря ви много! Уважаеми колеги, приключваме заседанието за днес с точка разни. И само за протокола искам да заявя, че тъй като тук не присъства председателя на комисията, точка разни няма да се разгледа. Нека да ви припомня, че вчера, следващата седмица, ще има много важно заседание на нашата комисия, свързано с гласуването. Гласуването в Страсбург. Следващата седмица в Страсбург ще гласуваме. На 9 май. И накрая, нека да благодаря на всички и да закрия заседанието. Благодаря.